liebe Kolleginnen und Kollegen. Скъпи колежки и колеги, след маратона от гласувания днес преди обед, продължаваме с дневния ред. Предстои ни едно изслушване. Приветствам много сърдечно доктор Марк Шпренгър, който е нашият гост тук в Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Ние много се радваме, че Марк Шпенгър е нашият събеседник днес тук в Европейския парламент. След като премина изслушването с въпроси и отговори, ние ще напишем и съответното писмо с препоръка. Поздравявам и госпожа професор Минерва Майори, която е бивш член на нашата комисия, а също и господин професор Шерес. Те двамата са наши представители в управителния съвет Поздравявам ги много сърдечно тук отново в комисията в Европейския парламент. Професор Репчик също присъства на днешното изслушване. Поздравявам ви най-сърдечно. Вие сте в момента председателя на е, управителния съвет и господин професор Иктайм, е, който е, временно изпълняваше е, длъжността директор е, след е, Сузана Якоб, която ние също познаваме. И така, още веднъж сърдечно ви поздравявам тук в нашата комисия в Европейския парламент. На 19 март Марк Спренгър бе номиниран за поста директор на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията в Штахом. Вие не сте непознат е, както за колегите ви в управителния съвет, така и за нас. Е, а преди това сте бил директор на един голям институт в е, Холандия, е, който се занимава с въпроси на общественото здраве и околната среда. Така че години наред сте работили в тази област. Що се отнася до темите, свързани с здравеопазването, ние сме разработили една особена чувствителност е, тук в комисията, тъй като Отговаряме не само за околната среда, но и за общественото здраве. И в този смисъл е, имаме определени правомощия и по отношение на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. Колегите ще ви задават въпроси, които ги интересуват, които ги вълнуват. Ние Знаем, че в рамките на една агенция или на един европейски център средата е международна, хора от различни държави работят заедно. Седалището на центъра е в Стокхолм. ще има и проблеми свързани с персонала, с сътрудниците на центъра, но и много други специализирани теми. Няма да се спирам сега на вируса на ХИВ, на всички останали други проблеми, които ни вълнуват в рамките на общественото здраве. Имате думата. Господин председателю, почитаеми членове на комисията, наистина е чест за мен да имам възможност да се изкажа пред вас днес. Зная, че директорът, основател на центъра Жужана Якъб, високо ценеше подкрепата на вашата комисия, когато центърът преминаваше през своя детски етап. Надявам се, че ще продължите да обичате този център, когато той навлиза в юношеството. Юношеството може да бъде трудна възраст, но също и е, много жива е, и е, така благодарна фаза от развитието. Аз имам четири деца, така че знае това отличен опит. Очаквам да чуя мъдрите ви съвети и ще отговоря на вашите въпроси след няколко минути, но нека най-напред ви кажа няколко думи за себе си и за плановете си за центъра. Учил съм медицина е, в университета в Маастрихт, е, където е, ми бе внушено понятието здраве за всички. Това оформи и моите възгледи за общественото здраве от тогава насетне. След това специализирах като микробиолог и направих докторска дисертация по епидемиологията на грипа. Да, грипа. Страшно интересно. Участието ми е, в здравната политика на Европейския съюз започна преди 20 години, когато станах началник е, на отдела по епидемиология на заразните болести е, в Холандския институт по обществено здраве. Тогава участвах в една ентусиазирана група, която с подкрепата на Европейската комисия започна да изгражда експертни мрежи между институтите за обществено здраве в цяла Европа. Опитвахме се да осигуряваме висококачествени, съпоставими данни от целия Европейски съюз за редица инфекциозни заболявания, като е, туберкулоза, хив, хепатит, все още много важно заболяване, легионелоза. Тази работа през 90-те години е, показа колко значимо е усилието, което се полага на ниво Европейски съюз и сътрудничеството срещу е, разпространението на инфекциозните болести. Това бяха наченките на центъра всъщност. Е, така в управленските среди попаднах преди 7 години, когато бях направен генерален директор на Холандския национален институт за обществено здраве и околната среда. В института има 1500 души персонал, годишният му бюджет е 300 милиона евро и след 7 години ръководство там мога да кажа, че доста добре познавам сферата на общественото здравеопазване и зная как се ръководи голяма сложна организация, която функционира в сложна среда. Също така имам известни познания и за Европейския център по превенция и контрол върху заболяванията. Особено съм добре запознат с високите и разнообразни очаквания на участниците в този център. До преди две години председателствах управителния съвет на центъра, т.е. бях председател на съвета, когато центърът започна дейността си и бе зададена неговата стратегическа посока. Сега, какви са приоритетите ми като директор. Много съм удовлетворен и се чувствам почетен за това, че миналия месец управителният съвет на центъра ме избра да, огла... да го оглавя. Следващите години ще бъдат възлов период за този център. Наследявам организация с прекрасен, силно мотивиран персонал и прекрасна научна репутация. Искам да консолидирам тези постижения и да видя къде бихме могли да подобрим работата си допълнително. Не планирам в научните приоритети на центъра да внасям някакви непосредствени а, промени. Приоритетите ще останат такива, каквито ги очерта пред вас Жужана Якъв през септември. Така че основните предизвикателства, по които ще работи центъра и за в бъдеще ще бъдат наред с други антимикробната устойчивост, хив, туберкулоза, новопоявяващите се болести, промените в климата и разбира се грипа. Обръщайки поглед към бъдещето, планирам да съсредоточа вниманието си върху три управленски предизвикателства с хоризонтално значение. Първо, да е, гарантирам е, високото научно качество на консултациите, които е, извършва центъра. На второ място до развиване и укрепване на партньорствата с нашите ключови партньори. На трето място осигуряване на доброто функциониране на центъра като организация, като агенция на Европейския съюз. Начало в моя списък са високите научни постижения. Искам центъра да бъде първата организация, за която се сещате, когато ви е необходим научен съвет във връзка с инфекциозните заболявания. Искам да бъдете 100 на 100 уверени, че получавате авторитетен, независим базиран върху доказателства съвет с най-високо качество. Когато даваме своите съвети, ние ще провеждаме е, обширни консултации и ще е, се допитваме до широк спектър от външни експерти. Но ще ви казваме точно кои са тези експерти и дали те нямат някои конкуриращи се интереси в съответната сфера. Крайното решение за това какъв съвет да даде центъра, винаги ще вземам аз като директор. По отношение сътрудничеството и партньорството с други организации, те са от ключово значение за центъра, тъй като ние всъщност се опираме върху специалистите и ресурсите на държавите членки. Необходимо ни е да поддържаме много силни и добре функциониращи мрежи с всички тези специалисти. Все повече обаче се налага да изграждаме партньорства и с заинтересовани субекти в страните съседки на Европейския съюз. Вече сме установили прекрасно сътрудничество с Световната здравна организация, което трябва да бъде запазено, а при необходимост и разширено. Ще продължим да сътрудничим с други агенции на Европейския съюз. ЕФСА и Европейската агенция за лекарствата, както и новата агенция за околната среда в Копенхаген. Но най-важните ни партньорства са с държавите членки на Европейския съюз и разбира се с институциите на съюза. Европейската комисия, съвета и разбира се с вас. Очаквам с нетърпение да чуя вашите своите становища за това какви трябва да бъдат приоритетите на Европейския съюз в нашата сфера. Защото в крайна сметка задачата на центъра е да работи за постигане и осъществяване на приоритетите на Европейския съюз. Искам днешния ден да се превърне в начало на продуктивен диалог и много сериозно партньорство помежду ни. По отношение на функционирането на организацията. Третия ми и последен а, партньор, извинете, приоритет е да гарантирам а, превръщането на центъра в ефективен и надежден партньор а, на нашите колеги. Би трябвало да привличаме служители с възможно най-високи качества. Това е единствения начин центърът да дава независим научен съвет с високо качество. Трябва да продължим да инвестираме в служителите и да им предлагаме добри а, условия на труд. Това означава и добри условия на живот в Швеция. Затова от първия ден за мен приоритет е сключването на едно добро, приемливо споразумение за седалището на центъра. Казвайки това, давам си сметка, че живеем в трудно време, Средствата за здравеопазване са под натиск в целия Европейски съюз. За това центъра трябва добре да похарчи всяко евро, което му е отпуснато. Трябва да предлагаме насрещна стойност за парите, които получаваме, както и отлични постижения. Признавам това и ще се отчитам пред вас. В заключение, господин председателю, планирам да работя съвместно а, с участниците в центъра, в частност настоящата комисия за постигане на общата ни цел – защита и подобряване на здравето на европейските граждани. Трябва да превърнем мечтата здраве за всички в действителност, стъпка по стъпка и заедно. Не само в Европейския съюз, но и в заобикалящите го страни, защото двете реалности са свързани. За това кандидатствах за тази длъжност и за това съм тук. Благодаря. Ja, Herr Dr. Sprenger, vielen Dank für die Einführung in die Благодаря ви, господин доктор Шпренгър, за тези уводни думи. Изслушахме вашето послание. Колегите със сигурност ще ви зададат въпроси в тази връзка. Е, от наша страна има вече колега, който е определен за поддържане на контакти с е, е, центъра, така че сега първо ще дам думата на Петър Лиса. Три минути за всяко изказване. Благодаря, господин председател. Благодаря и на доктор Шпренгър. Е, искам да ви напомня за някои заслуги на Джон Боуис, който, така да се каже, е учредителят, бащата на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията ECDC. В продължение на години той отблизо следеше неговата дейност. Ще ви попитам какви са вашите виждания относно дейността на института в бъдеще в, по отношение на околната среда и общественото здраве. През септември, съвсем накратко, с а, вашата предшественица говорихме за действията на института и по отношение на околната среда и по отношение на общественото здраве. Сега ще попитаме и вас какви са сценариите, които вие сте разработил за близките месеци и години. British Medical Journal преди няколко месеца публикува резултати от една анкета с водещи личности в здравеопазването в Великобритания. Чистата вода, а не антибиотици или нещо друго, беше на първо място е, като отговор на въпроса е, кое е най-голямото постижение или кое е чудото, което би могло да допринесе за е, едно по-добро обществено здраве. Какво ще кажете вие по този въпрос? Както казах вече, тук провеждаме изслушване, така че както при изслушванията с комисарите процедурата ще протича като игра на пинг-понг. Една-две минути за въпроси, след това вашия отговор. Благодаря ви. Също говорихте за промяната в климата. Ако ми позволите, аз бих искала да се спра по-подробно върху този въпрос. Аз съм много загрижен за промяната в климата. В момента дебатът тече между специалистите в областта на околната среда – Доколкото виждам, дебатът не е в сферата на компетенцията на министрите на здравеопазването. Аз бих искал да видя промяната в климата повече в центъра на вниманието на министрите на здравеопазването. Има много неясноти, много несигурност поради промяната в климата, но можем да сме сигурни, че инфекциозните болести ще бъдат повлияни от промяната в климата. Вие говорихте за водата. Водата също ще бъде засегната по различни начини от промяната в климата. В този момент има много неща, които все още са неясни, неопределени. Аз много се радвам на това, че нашия център събира много информация. И се обединява информация от различни източници, работещи с околната среда и с здравеопазването. В момента Центърът започна програмата Е3. Това е проект, който обединява всички тези видове данни. И много се радвам, че основният автор на една от най-важните публикации в списанието Лансент е Ян Семенса, който е един от водещите експерти в нашия център. В момента нашия център провежда много изследвания, за да се установи доколко сме уязвими към промяната в климата. Ние също така работим върху този проект Е3, съчетавайки данни от различни източници и предоставяме на много държави членки указания за да може да установим каква е степента на нашата уязвимост. Бих искал също да спомена, че в този момент също така има много влияние от промяната в климата. Това е особено на юго-источна Европа. Това е резултат от това, че много комари успяват да оцелят във влажни условия и успяват да пренесат треската денги. Така че ние имаме различни заболявания, които се пренасят от, например, насекоми и кър, кърлежи. Така че има аспекти, които са свързани с влиянието на климата върху околната среда, но нека да не забравяме, че такова влияние промяната в климата има и върху здравеопазването и затова искам това да бъде в центъра на вниманието. Благодаря, Дахмар Ротберент има думата. Благодаря, господин председател. Господин Шпренгер, прочетох е, вашата биография. Е, сигурна съм, че разбирате и говорите немски. Имам няколко въпроса към вас във връзка с е, агенцията. Управителният е, съвет е взел своето решение в рамките на конкурса. Няма да говоря за процедурата, но е, знаете, че имаше критика по отношение на тази процедура, по отношение на нейната справедливост и е, прозрачност. Каква ще бъде вашата роля в рамките на този управителен съвет и е, смятате ли, че управителният съвет е, е бил прав по отношение на процедурата? дали е, първото, което ще направите е да послушате съвета на всички тези, които имат малко повече опит в този управителен съвет или смятате, че ще трябва по-скоро да а, е, действате по друг начин, да кажем е, малко по-автократски. Вие от е, няколко години, както казахте, сте директор на един голям институт. Смятате ли, че е добър стил ръководителят на управителния съвет да участва в е, взимането на решения, свързани с е, сумите, които се отпускат на националните институти? Смятате ли, че това наистина е добър стил? Ръководителят, председателят на управителния съвет да допуска неговият институт именно да получава в продължение на години е, суми от порядъка на половин милион евро. А знае, че всичко това е свързано естествено и с е, вашите функции, с вашите връзки. И смятате ли, че това наистина е правилният стил на ръководене? Освен това бих искал да поговорим и за ролята на ECDC. Изпитвате гордост, защото ще оглавите една много реномирана институция. Ясно ли ви е, че става дума за Европейска агенция – която 100% се финансира от европейския бюджет. В работната и законодателната програма на Европейската комисия ще се предвиждат съответните дейности, които ще се извършва от вашата агенция и съответно ще се отпускат и средствата. И смятате ли, че ECDC до този момент, е, така да се каже, е работила добре и с националните държави, и с Европейската комисия. Още два пъти ще се изкаже Дагмар Рад Берент, поне съгласно списъка, който аз съм получил, е така. Много ви благодаря за вашите въпроси. Сложно ми е да дам преценка на моя стил – В моя институт, мога да ви кажа, имаме много добра атмосфера и аз се слушам в това, което казват моите прекрасни директори. Например, господин Котио, който е човек, който винаги откровенно се иска, научил от него. Също така, винаги с голямо удоволствие слушам мнението на членовете на управителния съвет. Има най-различни мнения, има най-различни очаквания и към Европейския център. Не е лесно да се отговори на тези различни очаквания, защото различните страни нямат винаги нужда от помощ. Има обаче и малки страни, които са много доволни от дейността на Европейския център. Така че беше голямо предизвикателство да бъда председател на правителния съвет и да отговарям на различните очаквания за противоречащите си интереси. В бъдеще искам да продължа да надграждам върху дейността на Европейския институт за Обществено здравеопазване. Европейският център няма собствени лаборатории и ние изразходваме много от парите на данакоплатеца, за да създадем прекрасни лаборатории в много страни. Аз съм посетил сградата на лабораторията в Берлин, но искам да ви помоля да не дублирате това в Стокхолм. Имаше въпроси за проекти различни. Аз не отговарях за вземането на решения по проектите, които се финансират от Европейския център по превенция и борба с заболявания. Но в моя институт и други институти изпълнителният директор, не председателя на правителния съвет, отговаря за вземане на такива решения. Трябва да признае, че аз има големи проблеми в Нидерландия с това, защото всичко това струва много пари на данакоплатеца в сравнение с парите, които се предоставят на тези институти. Надявам се, че всички европейски институции, които разходват пари на данакоплатеца, ще могат да си сътрудничат в Европа в борбата срещу инфекциозните заболявания. Що се отнася до реалната полза, до реалния ни принос, мисля си, че това е също ясно и от независимата външна оценка. Европейският център предоставя данни, възоснова на които да се предприемат действия. И разбира се, действият с отговорност на държавите членки. На съвета, Европейската комисия, но Европейският център предоставя данни консултации и практическа помощ на съвета Европейската комисия и държавите членки. Много съм горд от това, че преди две години Европейския център успя да публикува първия епидемиологичен доклад за инфекциозните болести. По този начин беше изготвена една подробна картина на силните и слабите места в Европа, що се отнася до инфекциозните заболявания. Това е много важен инструмент за формулиране на политика. Ние имахме преди 10 години различни мрежи за хифа, за други вирусни заболявания и състояния. В момента те са обединени под шапката на Европейския център и в момента Европейския съюз изразходва много по-малко средства, отколкото преди, когато всички тези мрежи бяха фрагментирани, не бяха обединени под шапката на Европейския център. Затова смятам, че това е реалната полза от нашия център, което посочва и външната независима оценка. Благодаря ви, госпожа Първанова. Uh, Благодаря, господин председателю. Антония Първанова и Марина Янакодат Кис. Да, непрекъснато водим разговора за имената. Първо, благодаря господин а, директор за вашето изложение и за вече дадените отговори. Имам три кратки въпроса. Първият е за независимостта на експертната оценка. Имали сме много случаи с инфекциозни заболявания, използваме комуникационните доклади и експертни познания от комисията, неправителствени организации, научни органи, университети. Е, смятаме, че се нуждаем от е, независим и надежден източник, за което, впрочем, е създаден, е цент... е създаден центърът. Вторият ми въпрос е свързан с първия. Преди няколко седмици ние приехме доклада на господин Петерле за действията за борба с рака призоваваме комисията да се използва вашия център, като се добавят незаразните болести към неговия мандат. Интересно ми е вашето мнение. Това е, е тема, по която ми е интересно да чуя вашето мнение. През последните 10 години говорим за болестите, които се предават и тези, които не се предават и тяхното е, отражение върху общественото здраве. И е, на трето място по отношение на качеството има известие, което ще бъде публикувано от комисията. Значи, що се отнася до отделните заболявания, някой път говорим за рак, друг път за диабет, трети път за трети, станов... за трети болести е, нямаме много така строен подход. Третият е, ми е, въпрос е свързан с отчетите на вътрешните служби, Генерална дирекция резултати на вътрешните служби на Европейската комисия. Как вие ще ги възприемате във вашата, си, във вашата работа и можете ли да ги обвържете с работата на нашата комисия? Благодаря. Давам думата на господин Шпенглер за отговор. Е, наистина доверието е, независимостта и прозрачността са много важни изисквания. Ние трябва да бъдем независими и прозрачни. Създаваме комитет адхок по някои теми и е много важно е, да се сведе кодексът на поведение до всички членове на този комитет адхок и да се види дали нямат те конфликт на интереси. Ако имат конфликт на интереси, е, трябва да се вземе решение дали могат да участват в работата на комитета. Следващата фаза е да сформираме съвещателен форум. В него участват е, много експерти, е, Световната Световната здравна организация, организации на гражданското общество. Това е балансиран подход. Е, в крайна сметка директорът е този, който ще взема решение как да изглежда съдържанието на съвета, който даваме. Това мога да кажа по отношение на а, е, прозрачността. А, е, ще излагаме в интернет а, имената и декларациите за интерес, както и протоколите от разискванията на този комитет. Е, сега, е, в момента съм директор на Национален институт. От гледна точка на обществено здраве, знаем, че незаразните заболявания са много важни. Затластяването, е, рака, там трябва да се вземат предвид фактори като физическа активност, възраст. В момента тези болести не са в нашия мандат. Ние сме съгласни, че трябва да влязат там обаче и затова съм много удовлетворен от вашия подход. Споменах в началото на своето уводно изложение, че е, ни трябва известно време, през което да се концентрираме върху заразните заболявания, но в бъдеще а, вие и разбира се Европейската комисия ще вземете решение дали да се разшири мандатът. За мен най-важно е доверието. Ако разширим мандата, винаги трябва да продължава да съществува доверието към нас и освен това трябва да имаме средства, които ни позволяват да изготвяме надежни консултации. Това не е лесно, но очаквам с вас да разискваме тази тема. По отношение на вашето предложение – не е проблем да ви дадем документите, за които вие питахте, отчетите на службата за вътрешен контрол. Марина Янакодакис. Right. Да, благодаря ви, че правилно ми произнесохте името. Добре дошли в нашата комисия, господин Шпренгер. Първо, бих искала да ви попитам следното. Вие знаете, че в цял свят се увеличава броя на жените, заразени с ХИВ. Над 2 милиона са такива случая в Европа, половината от тях са жените, в Обединеното кралство. Имаше двойно увеличение през последните 10 години. Това е проблем също и в Гърция. Миналата година вие участвахте в семинар, чийто организатор бях аз, и вие говорихте за хив сред мъжете. Бих искал да знам дали имате в бъдеще планове да проведете семинари или конференции, за да се обсъди как хив засяга жените и как да се повиши информираността по този проблем. Question, all, това е много кратък въпрос. Имам ли една минута сега да отговоря? Добре, благодаря ви. Госпожо, бих искал първо да ви благодаря за това, че председателствахте този семинар миналата година, семинара за ХИВ. Аз съм още повече загрижен, защото едва 30% от хората, които са инфектирани с ХИВ, знаят за това, че са инфектирани. Тоест има едно множество, което дори не знае, че е заразено с този вирус. Набли... Наблюдава се увеличаване на новите случаи на заразяване с ХИВ. И не съм информиран за това, че има увеличаване в Европа на броя на заразените жени. Това, което знаме, е, че има увеличаване на броя на заразените с около 40% и знаем също, че има известно увеличение сред а, хората, които си въвеждат наркотици вътрешно ведносно и също има увеличаване на случаи, когато се предава от майка на дете по време на раждането а, заразяването с ХИВ. Аз знам за тези случаи на увеличение. И бих искал да се консултирам с нашите експерти в нашия център, за да разбера каква е ситуацията. Много се радвам, че е публикувана Дъблинската декларация и Европейският център също така участва в тази декларация. Европейският център извършва последваща дейност в основа на тази декларация. Европейският център също възнамерява да проведе анализ и проучване на поведението, за да се установи как се разпространява вируса ХИВ. Но един от нашите основни приоритети е и да създадем повече възможности, за колкото се може повече хора да преминат през анализи за ХИВ и съответно да бъдат лекувани. Госпожа Костенска. Благодаря, господин председателю. Господин директор, вие ни казахте, че сте специалист по грипа. Преди няколко месеца доста говорихме за грипа H1N1. Днес вече не говорим за тази болест. Съществува ли все още опасност от този грип за следващата зима? Какви мерки трябва да бъдат предприяти, които не са били предприяти през последните месеци или не са били предприяти както трябва с оглед превенция? Това, което стана в Европа, даде повод за някои съмнения във връзка с ваксините. Което, и това ми се струва доста тежко като се знае, че е, основен стълб на превенцията е ваксината в този случай. Как смятате в бъдеще да се подхожда и как възнамерявате е, да осведомите по-пълно европейските граждани за този начин на превенция, е, именно вакцинациите и най-вече какво е според вас бъдещето на грипа? Oh, so to... Не е лесно да бъде отговорено на този въпрос. Първо, инфлуенцата беше безпредседентна епидемия, нещо, което не бяхме наблюдавали преди. изводите, които можем да направим от тази ситуация, е, че трябва да бъдем готови за доста неочаквани извънредни ситуации не бяхме готови за инфлуенца. Държавите членки и комисията много активно подготвиха плановете е, за пандемия в този случай. Мисля, че това беше голям успех. Но комуникацията на риска е нещо много трудно. Как да извършите тази комуникация спрямо обществото? имаше така малко паника в Европа. В Холандия също се наблюдаваше това. Хората много се притесниха. Мисля, че трябва да помислим как да балансираме посланията, които излъчваме. Това е една от важните полки. И мисля също, че добре е нашият процес на приемане на решение, както и процесът, чрез който даваме съвети и извършваме консултации, е, да станат по-прозрачни. Значи, ако говорим за вакциниране на деца, трябва да убедим родителите, че вакцините са безопасни и ефективни. По инфлуенцията сме правили някои изследвания. Предварителните резултати че е, нивото на ефективност е 70%. Това означава, че в 70% от случаите вакцината е могла да предотврати а, а, вирус позитивно предаване от гърлото но все пак нямаме 100% покритие. Що се отнася до безопасността на ваксината, това е много важен аспект. Направили сме доста изследвания и до сега е очевидно, че ваксината за този грип е била безопасна. Мога да го твърдя със сигурност, тъй като Холандия събрахме много информация за безопасността на тази нова вакцина и почти никъде не бяха констатирани странични нежелани реакции. За втори път Дагмар Ротверент. Благодаря. Ще се върна отново на това, което говорих в началото. Не ме убедихте, господин Спренгър. Най-вероятно не сте изненадан. Субсидиите е, в полза на национални институти са по-скоро едно бреме. Е, е, това е така индиректно рефинансиране. Мисля, че не искам прекалено много от вас. Ако ви помоля да ни гарантирате, че ще обявите съвсем ясно какви са финансовите интереси на членовете на управителния съвет и е, също времено в управителния съвет е, има хора, които работят и в съответни национални институти и е, биха могли чрез ECDC, е, така да се каже, да отклоняват е, определени субсидии или средства към националните институти. Вие в продължение на години сте бил ръководител на управителния съвет на Национален институт и по този начин сте си набавили около половин милион евро всяка година. Така че има една децентрализирана система, която наистина в известен смисъл е полезна и е добра, но Именно по отношение на този вид е, финансиране аз имам съмнение и ви моля да ни дадете някакви гаранции. А, вашата предшественица много пъти е слушала изказвания от моя страна, които винаги са били в този дух. Аз продължавам да настоявам някой да ми обясни убедително къде е добавената стойност А, данните, които вие събирате и обработвате, сигурно са важни за много държави в света, а също и за международни организации. Но кажете ми, наистина по отношение на е, грипа или по отношение на е, вируса на спин, е, как вие сте допринесли наистина за едно по-благоприятно развитие и какво сте предвидели в програмите на института за следващите години. Така че и ние да можем да предприемем съответните стъпки в рамките на нашата законодателна програма за следващите години. И така, какво прави ECDC за хората в Европа? Що се отнася до конфликт на интереси, има декларация за интересите. и Тя се публикува на сайта на Европейския център. Всички членове на управителния съвет, включително и аз, сме поместили тези декларации. Освен това, сме посочили списък на факти, отнасящи се до дейността на Европейския център и взаимодействието с други агенции. Така че всичко е абсолютно прозрачно така че всичко е прозрачно, що се отнася до средствата, които получава Института за общественото здраве. Сега за реалната полза, за реалния принос. Ние говорихме за грипа и в този случай ние показахме, следното. Аз се опитвам да погледна този въпрос от е, гледна точка на държава членка. За нас е много важно да има данни за епидемията. Европейският център предоставяше тази информация. Европейският център също предоставяше оценка на риска, която беше изключително важна за нас на национално ниво – Разбира се, на национално ниво министърът на здравеопазването е този, който носи основната отговорност. Що се отнася до вируса на човешката папилома, то Европейският център също предостави научни становища. Тези становища могат и според мен трябва да се използват от държавите членки. И Разбира се, необходимо е да се извърши допълнителна дейност, защото тези данни трябва да бъдат приложени на национално ниво, защото на национално ниво ситуацията може да се различава. Така че за мен е очевидно, че Европейският център носи реална полза. Европейският център е създал много мрежи и той предоставя много ясни данни и доказателства. Бих искал да ви приканя заедно с мен да обсъдим какво трябва да направя, за да ви убедя? Какво трябва да направим в бъдеще, за да сме убедителни пред вашата комисия, защото вие влагате много пари в Европейския център. Това са европейски пари. Аз бих искал да ви предоставя реални резултати срещу тези пари. Така че ви каня да дойдете в Стокхолм. Но аз бих искал също така заедно с вас тук да обсъдим как можем да провеждаме диалог и как мога да ви убедя през предстоящия период. Предстои ви е, сериозен труд. Е, това знам, познавайки колегата. Но да дадем думата за следващото изказване. Искам да чуя няколко думи за практически, реалистични инициативи, близки до гражданите, в три сфери, в които не навлязохте в дълбочина – какво ще направите за бактерията на устойчивата туберкулоза, т.е. устойчивите бактерии на туберкулозата, които са устойчиви против антибиотиците? Такива бактерии навлизат все повече чрез иммигрантите. Това е голям проблем и за хората, пътували в Русия. Засегнахте е, един въпрос, но не задълбочено. Вакцинирането на децата. Все повече е, родители решават да не вакцинират децата си. Това е огромен проблем. Например, когато говорим за традиционните вакцини, е, като детския паралич, това е факт, но същото въжи и за различните видове шарка, например рубеола и други е, това е изключително е, важно децата да е, бъдат вакцинирани. Какво ще прави центърът в тази посока? Третия въпрос, който засегнахте, беше промените в климата. Какво ще правим по отношение на тропическите болести, които все повече се доближават до нас? Виждаме случаи на малария и на неща, като донги, жълта треска, неща, които се смятаха за тропически заболявания, те сега вече се преместват на север. Какво ще направи Центърът за повишаване осведомеността на лекарското съсловие, а и на гражданите за тези заболявания? Благодаря. Туберкулозата наистина е важно, значимо заболяване имаме а, доста случаи, като чели. 16 до, 60 до 100 хиляди души са болни от тъй наречената а, конгуанска туберкулоза. Наистина устойчивостта срещу антибиотика е много важен проблем, но всички започваме с диагнозата на заболяването. Всъщност центърът оказва подкрепа за развитие на капацитета за поставяне на а, краткосрочно, в кратки срокове а, на диагноза, на правилна диагноза и да се проведат необходимите изследвания за устойчивост. Е, нашето изследване ще бъде публикувано в един момент, е, но за съжаление е, само част от хората, които имат множествена устойчивост, т.е. устойчивост срещу доста лекарства, са правилно диагностицирани. Така че първата задача на центъра е да допринесе за обучение на лабораториите. Надявам се, че центърът може да отпусне средства за обучение на лабораториите извън Европейския съюз, защото знаем, че това е много важно в страните, където има голям брой случаи. Европейският съюз и центърът в частност разработват модели за извършване на тестове, вземане на проби от хора, които пътуват, иммигранти. Скринингът е много важен и се надяваме, че тези въпроси ще бъдат приоритети в националните програми. Някой път, като че ли страдаме от самодоволство по отношение на туберкулозата, но е изключително важно да се обърне голямо внимание на а, този проблем. А, е, в държавите, може би извън Европейския съюз, но с недобри здравни системи. Е, там е, има доста проблеми с неравенството в здравеопазването. Именно там процъфтява туберкулозата. Сега за вакцинациите на децата. Важно е родителите да бъдат убедени, че е задължително от основно значение да бъдат вакцинирани децата им. В момента в Европа имаме доста голям наплив на морбили, които са врата за други заболявания. Знаем, че в Америка морбилите са ликвидирани, но в Европа не. И за това трябва да стимулираме източната част на Европа а, да се насочи към вакциниране на хората, особено тези от уязвимите групи. Европейският център за профилактика на заболяванията има много хубав сайт и проект, нарича се проектът Венеция или Венецианския проект. Това е нещо като база данни с цялата информация за националната политика – И ви е, приканвам да посетите този сайт, защото там се вижда, че е, в различните страни е различна политиката по отношение на детските е, вакцинации. Друг проект, който искам да спомена е проектът ВАСКО. Там събираме цялата информация за страничните нежелани реакции а, на а, е, вакцинирането на децата. Значи, естествено, че е безопасно вакцинирането, но можете да убедите родителите, че това е безопасно, само ако имате адекватна информация. Аз се надявам, че ще бъдем в състояние да убедим родителите. Мерси, месье. Лепаж. Благодаря, господин председателю. Въпросите ми са като на госпожа Род Берент и отчасти въпросите на госпожа Гростет. По отношение на грипа H1N1. Преживяхме много тежък период и несъмнено с управлението на тази криза увеличихме недоверието на европейските граждани към държавните органи, към научните организации. И именно за това в е, този парламент сформирахме анкетна комисия, но това е отделен въпрос. Е, питането ми е просто. Предвиждате ли съществени изменения? Не само по отношение на декларацията за интереси, но и по отношение на управлението на тези конфликти. Значи става дума за това да се забрани на хората, които имат конфликт на интереси, да участват в определено заседание. И смятате ли да въведете изменения в следваната процедура? Защото на някой от нас ни се струва, че приоритет на приоритетите е да има необходимата прозрачност, за да върнем доверието на гражданите в европейските институции за следващата епидемия. Първата епидемия не можахме да я управляваме както трябва, защото никой не ни вярваше. Yes, I have... Да, трябва да призная, че това е много сложно, защото експертите участват в много мрежи. И бих искал да заявя, че ние имаме нужда от фармацевтичния отрасъл, защото ако този отрасъл не съществува, няма да съществуват и вакцини. Но също така трябва да имаме един много ясен процес за вземане на решения. И трябва да бъде абсолютно ясно как хората могат да имат различни интереси. Например, те могат да бъдат платени от фармацевтичните фирми или не. Но аз искам да направя това абсолютно ясно и освен това председателят на комисията да реши дали това е приемливо, например, дали това наистина е конфликт на интереси или не. Аз лично бих бил много стържан по тази тема, смятам, че трябва да сме много предпазливи. Така че моят основен приоритет е да направя нещата абсолютно ясни. Смятам, че няма как да се скрият протоколите, да се скрие какъв е състава на комитетите. И също така бих искал да знам какви полки можем да си извлечем от многото оценки, анализи, и проучвания, които в момента вървят във Франция, Белгия и много други държави членки. И също, може би, в Европейския парламент. Благодаря. Колегар Цейбърт има думата. Благодаря, господин председател. Доктор Шпренгер, въпросите, които ви задават колегите, се въртят около една тема – доверието. И именно в рамките на здравеопазването доверието е много съществен момент – от една страна е, доверие на гражданите, от друга страна достоверност е, и доверие от страна на националните органи. Въпросите, които ви задаваха колегите, е, Дагмарат Берент и други, всъщност говорят за това, че малко е разколебано това доверие в вас поради досегашната ви дейност в Национален институт. Как смятате да се справите с този проблем? Вируса H1N1 бе споменат вече. Споменаха се и различните действия, които, макар и колебливо, е, и така, с неясен резултат бяха взети от националните държави. Поведението на националните държави беше съвсем различно. 40 милиона дози вакцина бяха закупени в Германия, като същия ефект можеше да се постигне и с много по-малки количества и с много по-малки суми. Става дума, естествено, за правомощия, които до този момент вие не сте имали и не сте упражнявали. Но въпросът е в момента, в който бъдете облечени с тези правомощия, какви препоръки ще давате и как ще действате. И освен това, започнахме с е, едно понятие вода, с е, е, чистата вода. водата всъщност е и среда, която предава инфекциите, така че Бихте ли ни казали на базата на статистическите данни, смятате ли, че имаме достатъчно е, запаси от е, чиста вода и как е, ще се развиват нещата от гледна точка на климатичните промени? Ето това е, така да се каже, нашият специалист по водите и по чистата вода в комисията. Вие говорите за възстановяването на доверието към различни организации. Честно казано, не бих искал да се занимавам с защита на Европейския център. За мен това би било много сложно. Но ако погледна от сегашната гледна точка, аз се изказах тук като директор, смятам, че предсказването, прогнозирането на ситуацията беше много балансирано. Никой не обявяваше някакви драматични сценарии. Сузана Чейков беше абсолютно ясна в своята преценка. Доколкото аз мога да видя, Европейският център – ви предостави, както и на държавите членки, на съвета и на Европейската комисия, напълно достатъчен и надежден, напълно достатъчни надеждни научни доказателства. В бъдеще аз бих искал да надграждам върху тази основа. В Европейския център има много добри специалисти. Аз съм убеден в това. Бих искал да спомена техните имена, но може би в момента не е много подходящо, но те са прекрасни специалисти и няма абсолютно никакъв конфликт на интереси сред тях. Бих бил малко предпазлив. Да, разбира се, аз видях какво се случваше в различните държави членки. И бях до някъде изненадан от различието в реакциите. Но държавите членки са онези, които носят отговорност за управлението на риска. И разбира се, съветът има също своята роля. Аз мога да ви дам личното си мнение, ако искате. Смятам, че бихме могли да спестим много пари, ако държавите членки имаха желание да има повече координация на европейско ниво. Но това е нещо, което не зависи от Европейския център. Това зависи от държавите членки и от съвета. Аз бих искал да предоставя научни доказателства, които да показват, че следва да се вакцинират определени рискови групи, например по-възрастните хора. И сега за следващия въпрос за водата. Да, съгласен съм. Имаме нужда от повече експертни знания и умения. И това е свързано и с другия въпрос. Експертни знания и умения, които да позволяват да се диагностицират и разкриват инфекции, които се пренасят по вода. Все още нямаме такъв капацитет. Европейски център има възможност да обучава лабораториите, така че те да провеждат необходимата диагностична дейност – Що се отнася до сладките води, това би било важно, защото по този начин бихме могли да разкриваме инфекции, които се пренасят по водата, през храната и чрез други източници. Така че смятам, че това трябва да влезе в нашата програма. Клакакис. Ще два въпроса. Теодорос Клакакис. Благодаря, господин председател. Имам два въпроса към вас. Единият вече беше до някъде зададен. Ставаше дума за устойчивост към антибиотици. Вие казахте, че вие разглеждате това като опасност, като заплаха. Как наблюдавате, как следите увеличаването на тази устойчивост? Особено места, където това е по-очевидно, защото всъщност най-слабото място, е най-уязвимото и от него зависи състоянието на цялата система. И как планирате да се справите с този проблем? Защото в някакъв момент това може да се окаже смъртоносна заплаха за европейската система здравеопазване и за европейското население? Това е първият въпрос. Вторият ми въпрос е свързан с моето образование, което е економическо. Дали смятате, че системите на здравеопазване в Европа като цяло инвестират в оптимален размер и по оптимален начин в превенцията на инфекциозни болести. И ако това не е така според вас, как възнамерявате да съдействате за подобряването на превентивните мерки, като ги разглеждате като инвестиция в системите за здравеопазване и европейската економика като цяло. Благодаря ви. Thank you very much. Много ви благодаря. Устойчивостта към антимикробни средства наистина е заплаха и ние трябва да следим как се развиват нещата в различни сфери. Например, болниците, първо болниците. Ние сме създали една специална мрежа, която наблюдава антимикробната устойчивост в болниците. Но може би още по-важно е земеделския сектор, сектора на животновътството, т.е. ветеринарната дейност. Аз смятам, че трябва да инвестираме повече в наблюдението и проследяването на антимикробната устойчивост в тази сфера. Знам, че комисията предприе инициативата Един свят, едно здраве. Това е съчетаване на човешкото здраве и здравето на животните. И много антибиотици се използват във ветеринарната медицина. Ние трябва да сме наясно с това. И третия стълб това е използването на антибиотици. Ние знаем, че има връзка между използването на антибиотици и устойчивостта към тях. Колкото повече антибиотици се използват, толкова по-голяма устойчивост се развива. И тези три източника на информация трябва да бъдат основа за формулиране на политика. Европейският център предоставя тези насоки, тези указания за политика. И като микробиолог аз знам, че е много сложно да се получат съпоставими данни, така че ние трябва да инвестираме в лабораторна дейност по оценка на антимикробната устойчивост. Аз много се радвам, че Европейския център извършва тази дейност. Също много се радвам, че тази тема е в центъра на вниманието. Знам, че тук имахте един семинар по благоразумното използване на антимикробните препарати, така че знам, че вие сте много компетентни по този въпрос. Що се отнася до инвестициите в економиката, в здравеопазването, преди месец в сегашното ми качество като директор на Национален институт, аз предоставих много доводи в полза на това, че трябва да инвестираме повече в общественото здравеопазване. И не само, що се отнася до инфекциозните болести, но също така и в противодействие на затластяването, липса на физическа активност. Да, разбира се, определено си струва да инвестираме в борбата с инфекциозните болести. Много е важно да инвестираме в борбата срещу туберкулозата, да инвестираме в вакциниране на деца, защото това ще има огромно въздействие. Също така от епидемията на грип стана ясно, че една такава епидемия води до сериозни економически затруднени проблеми. Важно е да се предоставя надежна информация, да има планове за действие в извънредни ситуации и много важно политиците да бъдат убедени да инвестират в общественото здравеопазване. Ähm, Благодаря. Казва следващият оратор. Изслушах отговорите ви, доктор Шпренгер. Е, ще се спра на последното, което вие говорихте, антибиотичната резистентност. Е, вие споменахте и селското стопанство в тази връзка. Преди две години ние тук в Европейския парламент регламентирахме съвсем ясно и точно прилагането на антибиотиците е, при животните много ви моля, не забравяйте, че когато говорим за болници, трябва да си даваме сметка за големите опасности, които са свързани с въпросите на резистентността. Ние знаем, че хората пътуват много. Заболяванията, които се срещат най-често тук е, в нашият е, регион, в нашият континент до 75% става дума за за разни е, заболявания, за преносими заболявания. Много за зоонози, е, които се е, срещат е, в е, Африка или в най-южните части на Европа. Освен това, преди това, е, вие говорихте за свръхтегло, за затластяване. Да, ние многократно сме се занимавали с този проблем и трябва да ви кажа, че съм песимист по отношение на бързия успех но тъй като и вие говорите за необходимостта от е, определени действия, ще ви попитам не само какво ще направите по отношение на тези е, заразни заболявания, които е, се пренасят към Европа от други южни райони и други континенти и какво смятате да предприемете по отношение на, на тези незаразни заболявания. Освен това, какво ще правите по отношение на вакцинациите, на годишните вакцинации Радвам се, че и вие споменахте за връзката а, между вакцинациите в ветеринарното дело и а, а, вакцинациите за хора. Бих искал нашия център да си сътрудничи тясно с СЕФСА. И бихме искали в бъдеще, по различни поводи, да имаме общо научно становище с Агенцията за безопасността на храните. Това ще бъде много важно. Вие Казахте, че вече сте разисквали използването на антибиотици а, е, при животните. Бих искал да науча повече за тези дискусии, защото не знаех, че такива са се състояли. А, е, затластяването не е в мандата на центъра, но мога а, е, да взема отношение с няколко думи. Здравната просвета е трудна сфера. Като цяло бих искал да вложа повече усилия здравна комуникация, естествено, най-вече в рамките на мандата, по отношение на детските вакцинации, също така вируса на папиломата, не толкова сред децата, колкото сред младите жени и момичетата. Не знаем достатъчно за здравната просвета. Какво дава резултат? в училищата. Надявам се, макар това да не е в мандата на Европейския център, да убедим комисията да инвестира повече в здравната просвета. Мисля, че там ще постигнем успех, защото комисията вече има своята програма. Е, Един последен въпрос, е, зададен за трети път от е, Дагмар Радперент днес съм късметлийка. Може би по отношение на мултирезистентните бактерии, нещо, което наистина е много важно. Колегата говори за економичната потребност, за економическите потребности, да. Нуждаем се по отношение на новите антибиотици и от нови регламенти, отново разпределение на правомощията. Вие споменахте сътрудничеството с ЕФСА, но може би от ЕФСА можете да намерите и да се получите, тъй да се каже, как да разработите едни по-добри модели за избягване на конфликт на интереси. Да, добре, ЕФСА работи в друга сфера, е, в сферата на подсладителите, но председателят не би трябвало да бъде ръководител, не би трябвало да бъде и член на определени работни групи. Така че Ще се радвам, ако можете да ми е, кажете сега, че вие няма да бъдете партньор на националните институти, на националните държави, а на европейските институции, на Европейския парламент, на комисията, на съвета. Естествено, по отношение на така наречения свински е, грип, вие е, консултирахте комисията. От една страна е, така да се каже, представлявате един много влиятелен национален институт. От друга страна е, сте в управителен съвет на Европейска институция, на Европейска агенция. Така че, е, ето, е, това е което ме интересува. Потвърждение на вашата независимост в бъдеще. Благодаря. Когато говорих в изказването си, казах, че според мен сътрудничеството с Европейската агенция за медикаментите ЕФСА и други агенции е изключително важно не само от гледна точка на съдържание, но и от гледна точка на извършване на дейността. Един от тези аспекти е, например, свързан с преодоляването на конфликти на интереси, осигуряване на качеството. Знае, че всички агенции се борят с едни и същи проблеми. Те са изправени пред аналогични дилеми. Затова на мен ми се иска да обърна сериозно внимание на отношенията с всички тези други агенции и да не откриваме топлата вода отново. За мен това е, е първото явяване пред парламент. И знаете, че в нашата национална система ние като граждански служители нямаме право е, да общуваме пряко с парламента. Аз е, много бих е, се радвал да поканя е, е, различните фракции в парламента е, да посетят института в миналото много се радвах, че имаше интерес към посещение в нашия институт от някои парламенти, включително от Европейския парламент, и ние организирахме такива посещения с голям успех. За това бих искал в бъдеще да чуя повече за това какви са вашите приоритети и как ние като център можем да, да им служим. Управителният съвет е съставен от представители на държавите членки и от двама представители на Европейския парламент – те отговарят за работната програма. Но много бих искал е, дискусии между нас е, да се състоят. И е, това е само началото на тези дискусии помежду ни. Надявам се, че ще имате повод е, в бъдеще да е, ни посещавате многократно. Благодаря за въпросите, благодаря за вашите отговори. Сигурно това първо посещение в парламента ви е убедило, че атмосферата тук е оживена, е, динамична. Благодаря ви че се явихте пред нашата комисия. В 5 часа имаме заседание на координаторите, за да преценим чутото и да напишем след това писмо до нашия председател. Благодаря на представителите на е, управителния съвет на центъра, които присъстваха на заседанието. Закривам тази част от заседанието, всъщност заседанието на комисията, а в 17 часа продължаваме с заседание на координаторите в същата зала.